Скъпи колеги, би трябвало да започваме. Най-сърдечно ви приветствам. С добре дошли на последното заседание на Комисията по култура преди лятната вакансия, която според мен всички наистина сме заслужили. Днес ни предстоим усилена работа, За това, нека веднага пристъпим към дневния ред. Точка първа от дневния ред – приемане на дневния ред. Разполагате с проекта на дневен ред. Има ли възражения или предложения за изменение? И явно няма. <clears throat> С това дневният ред се счита за прият. Бих ви била много благодарна, ако преустановите личните разговори. Данка. Благодаря. Преминаваме към точка втора от дневния ред. Приемане на протоколите от заседания. Проект от, на протокола от заседанието ни от 30 май. Разполагате с него в папките си. Има ли бележки по протокола? не, тогава по обичайната процедура протоколът ще се счита за прият. Ще се счита за прият, ако до края на днешното заседание не бъдат внесени възражения. Точка трета. Съобщения на председателя. Днес е осигурен устен превод със следните езици – френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. Както обикновено, нека ви припомня, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Нека също още от сега ви припомня, че днес след обед ще заседаваме в друга зала – тъй като друга много по-многочислена от нашата комисия, която днес ще проведе важно изслушване, помоли за нея да бъде резервирана тази зала, която е по-голяма. Затова днес след обед ще заседаваме в АСП 5G3. Казвам ви това, за да не дойдете след обед тук и да се очудите, като видите толкова непознати лица. След обед ще заседаваме в 5G3. И така, веднага можем да пристъпим към гласуване. Днес предстои да гласуваме по становището за авторското право в рамките на цифрови единен пазар, по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година и по предложение за резолюция на нашата комисия за програмата Еразъм Плюс. Започваме с становището за авторското право в рамките на цифровия единен пазар. Докладчик е господин Жоло от групата на ЕНП. Господин Жоло, искате ли да кажете накратко нещо? Не. Тогава веднага пристъпваме към гласуване. Нека ви предупредя, списъкът за гласуването на няколко места е малко сложен. За това моля да сте особено концентрирани. Моля също така да ме извините, ако тук-таме и аз самата се пообъркам. Мисля обаче, че заедно ще се справим добре. Изменение 329. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 330 за. Добре, електронна проверка по 38. Моля, гласувайте електронно по 38. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 12 гласа. Изменение 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 332 е оттеглено. 39 за, против, въздържали се, приема се. 333, 334 са оттеглени, 335 за, против, въздържали се, отхвърля се, 336 за, против, въздържали се, отхвърля се, 337 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 348. За, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Един глас в повече от НП. Един колега трябва да си извади картата за гласуване. Добре, сега няма проблеми. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 14 гласа. Изменение 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4. Две страници по-нататък. За, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Е Край на гласуването. 24 гласа за, 3 гласа против. Като че ли социалистите и демократите бяха гласували против, но явно не е така. Приема се. Компромисно 5. Намерихте ли го всички? Компромис... Компромисно 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 422, така ли? Добре. 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. 422. 422. 422.

против, въздържали се, отхвърля се. 605. Не, компромисно 7, извинете. Компромисно 7. Компромисно 7, 7. 6 Вече гласувахме по компромисно 6. Има грешка в списъка за гласуване. Трябва да е компромисно 7. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Трябва сега аз да намеря компромисно изменение 7. Изменение 82 за, против, въздържали се, Нека проверим електронно. Изменение 82. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 14 гласа. Изменение 84 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека за всеки случай проверим електронно. 84-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 15 гласа. 424. 424. За. Против въздържали се, отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 е оттеглено, 430 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429 за, против, въздържали се. Нека също проверим електронно. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 на 10 гласа. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. 432 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400, 592 за, против, въздържали се, отхвърля се. 594 за, против, въздържали се, отхвърля се. 596 за, против, въздържали се, отхвърля се. 597 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9. Няколко страници по-нататък. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 14. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно 15. Компромисно 15. Всички ли го намерихте? Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно 17. Всички ли го намерихте? Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 583. 583 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 11 глас. Компромисно 19, нали така? Не. 578 изменение за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. 508. По 578. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 12 гласа. 579 за, против, въздържали се, отхвърля се. 585 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. изменение 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 602 за, против, въздържали се, отхвърля се. 603 за, против, въздържали се, отхвърля се 604 за, против, въздържали се, отхвърля се 606 за, против, въздържали се, отхвърля се 607 и 608 за, против, въздържали се, отхвърлят се 87. Извинете.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 Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Край на гласуването. Приема се с 15 на 12 гласа. 92. Извинете, 94 за, против, въздържали се. Още веднъж, 94 за, против, въздържали се. Приема се, мисля, но нека проверим електронно. 94-то. Моля, гласувайте. Geschlossen? Край на гласуването. Приема се с 20 на 8 гласа. Извинявайте. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 20 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 22. Всички ли го намерихте? Компромисно 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 23 за, против, въздържали се, приема се. 183. 183 за. Всички ли го намерихте? 183. <clears throat> При мен е на страница 59, но мисля, че при мен номерацията е по-различна. 183. Не го трябва да гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се 187 за, против, въздържали се, отхвърля се 184 за, против, въздържали се, отхвърля се 190 за, против, въздържали се, отхвърля се 11, 186 и 189 са оттеглени, компромисно 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 27 за, против, въздържали се, приема се. 246. 246. Всички ли го намерихте? И 247. Идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 248 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим, тъй като не ми стана ясно какъв е резултатът. Geschlossen? Mit 13 zu 16. Край на гласуването отхвърля се с 16 на 13 гласа. 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 28 за, против, въздържали се, приема се. 299. то 299 няколко страници по-нататък. 299 идентично с 300. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим електронно. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 9 гласа. Компромисно 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение. Компромисно, извинете, 30. За, против, въздържали се, приема се. 322 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 31 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст, гласуваме по именно, моля гласувайте. Geschlossen? Край на гласуването. 20 гласа за, 8 гласа против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления за докладчика. Благодаря и на докладчиците в сянка. Преминаваме към едно по-лесно, според мен, гласуване – Dann kommen wir jetzt. И така пристъпваме към гласуване. Становището по бюджета за 2018 година. Докладчикът е Мортен Локегард. Мортен, желаете ли да кажете нещо? Искам да благодаря на колегите за съдействието и да им пожелая Приятна вакансия! Да, но преди вакансията ни предстои още малко работа. Така или иначе, благодаря ви за пожеланията. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. За, против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Втори. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се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 19 за, 7 против, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване, поименно, начало на гласуването. Край на гласуването. 22 гласа за, 4 против, 3 въздържали се, приема се. Сега второто гласуване по общия бюджет, по отделните бюджетни линии. Тук цифрите са доста дълги. Култ 6100 и 6101, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6102, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6103, за, против, въздържали се, приема се. 6104, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6107 за, против, въздържали се, приема се. 6108 за, против, въздържали се, приема се. 6109 за, против, въздържали се, приема се. 6110 за, против, въздържали се, приема се. 6111 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 61.18 61.18 Открихте ли го за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим. 61.18 61 18. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 за, 17 против. Трети компромис за, против. Въздържали се. Приема се. 1 22 за, против. Въздържали се. Приема се. 61 22 61-23 за, против, въздържали се. Приема се 61-24 за, против, въздържали се. Струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. 13 за, 13 против, отхвърля се. 61, 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61, 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61, 27 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 61-28 за. Против. Въздържали се. Струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. 19 против, 8 за, отхвърля се. 61-29 за против, въздържали се, приема се 61.30 за, против, въздържали се, отхвърля се 61.31 за, против, въздържали се, приема се 61.32 за, против, въздържали се, приема се Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 61-37 за. Против? Въздържали се? Приема се. 61-38 за. Против? Въздържали се? Приема се. 61-39 за. Против? Въздържали се? Приема се 61-40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-41 за, против, въздържали се, приема се. 61-42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-43 за, против, въздържали се, отхвърля се 61-44 за, против, въздържали се, приема се 61-45 за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва да гласуваме мандата за докладчика ни електронно гласуване, но това не е поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за, 4 против. Мортен, имаш мандат за водене на преговори. Желаваме ти успех и поздравления за получената подкрепа. Надяваме се, че ще имаме успех с прокарване на измененията. От наша страна ние ще дадем своята подкрепа. Сега можем да пристъпим към гласуване на бъдещето на програмата Еразъм Плюс. Резолюцията ни за Еразъм Плюс. Постигнали сме доста компромисни изменения. Ще се опитаме да обхванем 131 изменения, които бяха внесени. Искам да ви напомня, това е свързано с устен въпрос към комисията. Вече е включен този въпрос за пленарната сесия в Страсбург през септември и се надявам, че председателския съвет ще одобри това.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 Да, изменение първо. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуване за цялата резолюция, начало на гласуването. Само 21 гласа виждам. Само 21 души ли са гласували? Добре. Край на гласуването. 21 за, 1 против, 6 въздържали се. Резолюцията се приема с огромно мнозинство. Благодаря на всички, които взеха участие. С това приключихме маратона по гласуването. Разполагаме с малко повече време. Благодаря ви, че бяхте толкова концентрирани. Не беше толкова лесно това гласуване. Сега искам да помоля всички, които напускат залата, да не вдигат много шум, за да можем да продължим работата ни. Преминаваме към точка 7. Проект на становище по доклада за гражданството на Европейския съюз за 2017 укрепване на правата на гражданите съюз на демократична промяна. Водеща комисия е комисията по петиции. Нашата комисия следва да излезе с становище. Докладчицата ни по становище е Кристина Либацка. Крайният срок за внасяне на изменения е 13 юли, 11 часа сутринта. Тук в Комисията по култура ще гласуваме на 10 октомври. Сега давам думата на Кристина Либацка, за да ни представи становището си. Кристина, имаш думата. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Благодаря, госпожа председател. Комисията вече за трети пореден път излиза с доклад за гражданството на Европейския съюз ние излизаме с становище, в което се опитваме да наблегнем върху тези моменти, които спадат към нашите компетенции, а именно образование, култура, спорт и тяхното значение в процеса на установяване на разбирателство, както и в процеса на прилагането на правата, свързани с гражданството на Европейския съюз. Като се има предвид колко е съобхватна тази тема, както и че има ограничения за дължината на становището, заедно с докладчиците в Сянка разработих ред изменения, в които се обхващат редица предложения, като например по-добро информиране на гражданите, укрепване на тяхната осведоменост за правата им чрез образование, култура и спорт. Днес ще ви представя само някои аспекти от становището си. А ако искате по-подробна информация, можете да се обърнете след това лично към мен. Първо, добри новини. 97% от европейците знаят какво представлява статутът им като граждани на Европейския съюз. Този процент е по-висок от когато и да било въпреки това, осведомеността на гражданите за някои техни права и тяхното прилагане не е достатъчна. Затова смятаме, че трябва да предприемем допълнителни действия за повишаване на тази осведоменост и за разпространяване на информация за правата. Трябва да предприемем действия, които да допринесат за разпространяването на информация и за прилагането на правата на гражданите. Тук в особена степен могат да изиграят роля образователните институции и образованието като цяло. Засилването на информираността за правата изисква взаимодействие на европейско, регионално и местно равнище. Разбира се, и ние в качеството си на депутати трябва да работим активно в това отношение. Инициативи като Европейският съюз за гражданите или програмата Еразъм Плюс играят важна роля Благодарение на тези инициативи се изтъква и ролята на активното гражданство. Важно е да се гарантират правата на всички граждани на Европейския съюз. Важно е на тези права да се гледа еднакво, те да се третират еднакво на цялата територия на Европейския съюз. Следва да изтъкнем колко важни са интеграцията и приобщаващите образователни системи. Те са възможност за гражданите да се ползват от правата си, свързани с гражданството на Европейския съюз и да се образоват. Изтъкваме в становището и значението на културата и спорта като неразривно свързани с гражданството на Европейския съюз. Те са особено важни с оглед повишаване осведомеността на гражданите и насърчаване на междукултурния диалог. Изтъкваме също така, че хората с увреждания и други групи от населението, намиращи се в затруднено положение, трябва да могат да се ползват със своите права. Във връзка с това предлагаме приемането на харта. Предлагаме също така да се съдържа информация за тези групи от населението и на страниците в интернет на европейските институции подчертаваме и значимостта на политическото участие на гражданите, особено като се имат предвид предстоящите европейски избори. Целта ни е да дадем тласък на обществените дебати и да изтъкнем ролята на европейското законодателство в ежедневието на гражданите. Спираме се също така и върху правото на консулска защита, както и върху законовото положение на правото за участие в избори. Много е важно да се изпълни работния план на Европейския съюз за периода 2016-2018 година. В рамките на този план трябва да се изтъкне ролята на младеща. Подкрепям идеята на комисията за нови инициативи за активно гражданство – Важно е, освен това, според мен, тези действия да бъдат обект на надлежен контрол. Не трябва те да имат отрицателно отражение върху бюджета. Освен това, се спирам и върху повишаване на квалификацията на учителите, включително и чрез използването на интернет платформи. Спирам се и върху въпроси като доброволния труд. Трябва да има също така и по-ясна рамка за квалификациите на студентите и учащите се становището си упоменавам също така и борбата срещу младежката безработица, както и нови мерки за укрепване на гражданството на Съюза. Благодаря на комисията за изготвения от нея доклад. Благодаря също така за действията и в областта на културата и доброволчеството. Бих се радвала, ако комисията вземе предвид и предложенията на парламента. Радвам се, че комисията поставя акцент върху ролята на спорта по отношение на гражданството на Европейския съюз. Благодаря на докладчиците в Сянка за взаимодействието ни, на всички, които се интересуват. Мога да дам и на двустранна основа повече информация за препоръките ни. Още нещо. Съвсем съзнателно в становището си не се спираме върху Брексит. Учредена е група за мониторинг, която работи по въпроса за Брексит. Ние много внимателно следим нейната работа. Не би трябвало в това становище да се засягат толкова важни въпроси като Брексит. За това и не го направихме. Председателката Кристина, благодаря ти за изложението, благодаря ти и за становището. Сега първо ще дам думата на докладчиците Сянка и след това на всички останали, които желаят да вземат отношение и преди това са сигнализирали, че искат да се изкажат. Докладчиците в сянка имат по около две минути. Господин Малинов. Thank you, благодаря, госпожо председател. Мисля, че госпожа Либацка а, представи много подробно представените изменения. Ние сме много внимателни, когато се затава дума за изменения, които предлагаме. И специално сме загрижени как се преподават правата на, въпросите около правата на човека в училище. Подкрепата за учителите и преподавателите е много важна. Тук а, трябва да направим всичко възможно, като бъдем амбициозни. разбира се, има проблеми, които могат да бъдат обекти на друго становище. Един от най- важните инструменти в, в гражданската дейност е гражданската инициатива. Разбира се, гражданските инициативи не са пряко свързани с правата на гражданите. Но с този инструмент са свързани много очаквания. И трябва да се признае, че този инструмент, който би трябвало да укрепи правата на човека и дейността на гражданите в момента е един от провалите на Лисабонския договор. Иначе трябва да кажа, че сътрудничеството ни е много добро и подобни становища дават възможност на нашата комисия да внесе своя принос в усъвършенстването на окончателният доклад. Разбира се, правата на човека винаги ще заемат централно място нашите дебати. Хубаво е, че сега се поставя ударение, по-голямо ударение върху преподаването, върху а, образованието, учителите и хората с увреждания. Ние никога не сме ги забравили, но тук има нови предложения в тази област и хубаво е, че тези предложения излизат от нашата комисия. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Днес предстои да обсъдим и преразглеждането на законодателния акт за Европейската гражданска инициатива. Тогава може още веднъж да се спрем върху това, но благодаря ви, че ни обърнахте внимание. Госпожо председател, колеги, Искам да благодаря на Кристина Либацка за представене и становището. <clears throat> Ние все повече разбираме колко е важна ролята на образованието в Европейския съюз. Особено гражданите ценят правото на свободно движение, да учат и да работят където искат в Европейския съюз. Е, необходимо е механизмите, които осигуряват тези права, е, работят както трябва, като част от европейския демократически процес, демократичен процес. Съгласна съм с мнението на докладчика, че културата и образованието могат да играят ключова, ключова роля в, в, в тази област. Предложенията, които докладчика прави, ще помогнат за прякото участие на гражданите в организациите на гражданското общество. И за това е, ние ще направим някои предложения за изменение, за да бъде текстът още по-добър. Благодаря, госпожо Химене. Силвия Коста. Благодаря. Е, Проектът, доклада, проектът е много, много точен, много подробен, но искам да спомена и няколко неща. Европейското гражданство е много важен, много важна тема. 97% от европейските граждани съзнават, че те са граждани на Европа, но те не съзнават в пълно, пълна мяра правата, които имат. Необходимо е ценностите да се споделят. Е, необходима е по-голяма солидарност. Необходимо е, освен в училище, да се насърчава ученето през целият живот. Гражданите на Европа трябва да се учат цял живот. Това е въпрос, който не трябва да се пренебрегва. Различните сдружения, общините и местните организации трябва да направят това, което е по силите му, им да го насърчават. Трябва да помислим и за мигрантите. Имаме гражданство на Европа, което има правни основания, но също така имаме економическо и социално гражданство – и тук е много важен процесът на образованието. Тези ценности, тези права и тези задължения трябва да бъдат обект на междукултурен диалог. И това също трябва като че ли да се а, изтъкне по-смело. Това е свързано и с а, подготовката, подготовката за гражданство, което трябва да бъде ключов елемент от програмите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Кристина Либаска за нейния доклад. И бих искала да подчертая, че комисията трябва да предложи общи рамки за училищното образование в Европейския съюз. За това вече сме говорили, но нямаме никаква обратна връзка дали комисията е взела конкретни мерки. Не става дума за регламенти, не става дума за природа, принуда. Става дума за метод, методически указания към които училищата да се придържат. И благодаря на госпожа Любацка, че споменава този проблем в нейния доклад. Имаме образованието, културата, но не трябва да се забравят и медиите, които могат много да спомогнат за участието на границите. Днес гласувахме по директивата за авторските права. И там става дума за създаване на условия, добри условия за авторите, за творците, за да може културата в Европейския съюз да бъде свободна и достъпът до информация също да бъде свободен, защото без подобен достъп гражданите не могат да ползват правата си. Необходима им е пълна обективна информация – свободата на медиите е нещо, което се струва да бъде подкрепено най-енергично. Благодаря, председателката. ви. Мисля, че какво искаме да постигнем? Гражданите да имат възможност да влияят повече върху политиката на Европейския съюз. И когато обсъждаме проблемите на глобализацията, европейската политика, необходимо е гражданите да знаят, че те могат да влияят върху посоката на тази политика. Вижте какво стана в Хамбург миналата седмица. Аз бях много смутена от това насилие. От една страна. От друга страна, Съзнавам, че съществува недоволство, недоволство по отношение на а, справедливостта, правосъдието. А, хората а, като че ли не чувстват, че имат достъп до взимането на решения. Трябва да се опитаме да помогнем за разбирането, че ценностите на Европейския съюз са нещо много важно. Правата на младсинствата, разделянето, разделението на властите. И трябва да пропагандираме тези ценности, тези принципи, за да може да убедим гражданите, че има достатъчно основания да участват активно, защото това ще им донесе много. Именно това трябва да се насърчава, а не е, деструктивното поведение. Някои твърдят, че Европейския съюз едва ли не е като Съветския съюз. Това е абсолютно погрешно съждение. Правата на гражданите в Европейския съюз обаче са много тясно свързани с всички тези въпроси, които са същината на европейският проект. Председателката. Благодаря. Комисията иска ли да каже нещо? В такъв случай пак давам думата на Кристина. Благодаря. Благодаря ви за коментарите. Всичките те ще са ми много полезни. Ще ги отразя в окончателната редакция на становището си. Що се отнася до Европейската гражданска инициатива, то съм съгласна с вас. Съгласна съм с вас за това, че липсва осведоменост за тази инициатива, поради което тя не е и толкова популярна. Обърнахте внимание на това, че липсват платформи, на които да са достъпни материали за преподаването в средните училища. Хелга говори по този въпрос. Активното гражданство на Съюза е възможно единствено ако по въпроса се говори още в училищата – не бива обаче да забравяме и колко значима е ролята на културата и на медиите по отношение на активното гражданство. Трябва да поставим още по-силен акцент върху това в текста. Съгласна съм също и за това, че има разлика между това да осъзнавам, че съм гражданин на Европейския съюз и да съм наясно с правата си и да знам как да ги реализирам. Благодаря ви за коментарите. Ще продължа с удоволствие да работя с вас, председателката. Благодаря за тези дебати по този според мен много важен текст. Ние самите смятам в качеството си на политици, трябва активно да допринесем за установяването на активно гражданство на Съюза, като гарантираме максимална прозрачност на работата си. И ние трябва да поемем своята част от отговорността в това отношение. Така ще можем да се намесим в немалко области, в които хората смятат, че не са приобщени и че ние политиците не ги разбираме. Още веднъж ви благодаря за работата до сега. Благодаря ви за много добрите коментари по време на днешните дискусии. Пожелавам успех на докладчицата и докладчиците в сянка при по-нататъчната им работа. Предстои да гласуваме на 10 октомври. Сега, за съжаление, трябва да прекъсна заседанието за 15 минути. Предстои да разговаряме с представителите на естонското председателство. Предвидено е те да се присъединят към нас в 10.30, но тъй като приключихме доста по-рано от предвиденото с гласуването, сега ще трябва да направим кратко прекъсване. Вероятно то няма да се отрази зле на някой тук. Нека се срещнем отново в 10 и 20 и да се надяваме, че представителите на председателството вече ще са тук. Моля ви наистина да дойдете, защото няма да направим добро впечатление на председателството, ако залата е празна. Председателката, нека продължим. Радвам се днес наистина да приветствам с добре дошли на нашето заседание представителите на естонското председателство на съвета в лицето на госпожа Майлис Репс, министър на образованието и научните изследвания, която ще представи приоритетите на председателството за своя ресор както и на министра на културата на Естония, господин Индрек Сар, който ще ни представи акцентите на председателството в областта на културата. Но, уважаеми господин министр, нека първо най-сърдечно от името на цялата комисия по култура ви благодаря за организирането на нашето пътуване до Талин. Благодаря ви за проявеното към нас гостоприемство ден преди началото на председателството ви. За съжаление, аз не можах да участвам лично в това посещение, но чух много положителни отзиви за него, за интересните дискусии, както и за Естонския танцов фестивал за младежи. Днес ми казахте, че след две години предстои да се отбележи 150 годишният юбилей на този фестивал, на Певческия фестивал, както и 20-та годишнина от очредяването на танцовия фестивал. Може би тогава ще можем да участваме с малка делегация. Тези прояви ще съвпаднат с периода малко след европейските избори. Ще видим кои от нас съюз и тогава ще са все още членове на Европейския парламент. При всички положения благодаря ви за поканата, за възможността да участваме в тази чудесна проява. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, предстоят ви 6 наситени с работа месеца. Вероятно тези месеци няма да са и леки. Към момента Европейският съюз е изправен пред безпредседентни предизвикателства. За това няма да е лека и задачата на вашето председателство. Всички институции на Европейския съюз трябва да работят усилено, за да предприемат адекватни действия в отговор на множеството кризи, в които се намира съюзът в момента. Във връзка с това, политиката в областта на културата и образованието играе важна роля. Освен това, в момента се водят сложни преговори по преразглеждането на директивата за аудиовизуални медийни услуги. Съвсем наскоро комисията излезе и със своето предложение за Европейския корпус за солидарност. Скоро ни предстои да започнем и тристранните разговори за Европас. Виждате, че ни предстои много работа. Днес с удоволствие ще изслушаме какви са плановете ви за едните месеци. С удоволствие също така в дух на партньорство ще работим заедно с вас за преодоляването на множеството предизвикателства, пред които сме изправени. Сега давам думата на госпожа Репси, на господин Сар за уводни изложения по около 10 минути. След това ще има възможност за дискусии с членовете на Комисията по култура. Нека сега пристъпим към уводните изказвания. Госпожо министър Репс, имате думата. Още веднъж ви благодаря, че днес сте тук. You, благодаря, госпожо председател диабета, бих казал. Благодаря за тези е, мили думи. Радвам се, че повечето от е, присъстващите е, депутати познавам лично. Имали сме възможност да се срещнем. Е, благодаря ви от сърце е, за това, че сте е, тук. Е, благодаря, че дойдохте в Талин, където бяха Силвия, беше Мария, Георги, Стеслав, Яна. Бяха там. Благодаря им. Срещите ни бяха кратки, но много плодотворни, много интересни. Те се срещнаха и с нашия президент Светослав вчера също се увериха а, в полезността от тези срещи. Предстоят ни още много полезни срещи в бъдеще, където ще споделяме мисли за постигане на общите ни цели. Предстоят, значи, ни, предстоят ни дискусии, обсъждания в идните 6 месеца за нашето сътрудничество, за работата в парламента и другаде. Очакваме полезни дебати с вас, защото пред нас стоят важни задачи. През е, за приключването на важният доклад по този въпрос. Надявам се, че по време на председателството ще имаме възможност и за много интересни неформални средства, срещи председателството и с естонските министри ще имат възможност да ви поканят нееднократно. Ще имате възможност да присъствате на нашия фестивал, надявам се. А сега да се върна на нашите приоритети, на нашето председателство. Преди всичко благодаря много на Малтийското председателство, че те ни оставиха нещата в чудесен ред и ние сме готови да продължим започнатите дебати по редица въпроси и с увереност, че нашите български колеги, които ще поемат штафетата, е, ще продължат работата, както виждаме и вече от срещите на триалога, които вървят. Ще продължим много от започнатите по-рано дискусии. Водят се интересни разговори в днешна Европа. Необходимо е още един път да преосмислим истинските европейски ценности. Гражданите искат да видят много по-реалистични подходи през едните години. И Комисията по въпроси на културата ще обсъди е, възможните мерки. И ние от своя страна като председателство ще помислим още един път какво точно могат да спомогнат европейските ценности е, за младите хора и чрез Erasmus, Erasmus Plus. И вашата комисия, и председателството, и нашето Министерство на е, образованието на изследователската дейност е, високо цени Еразъм Плюс. Еразъм Плюс фактически олицетворява Европа. Всички ние сме свидетели как промените за обмен на учещи се, как тази философия за съвместно изграждане на Европа дава добри плодове. Още сме в началото на преговорите. Следващото поколение на Еразъм Плюс предстои. То ще се обсъжда от няколко следващи председателства. Но за нас е важно, че споразумението, което ще бъде постигнато през 2020 година, ще бъде нова политическа положителна крачка напред. Много важно е, разбира се, и неговото финансово осигуряване. Еразъм Плюс не само беше и е успешна програма, но също така и много добре позната програма. Когато човек иска да каже нещо положително за Европа, Еразъм Плюс е едно от тези положителни, един от тези положителни аргументи. Сега, ако каже, искаме да кажем няколко думи за приоритетите в образованието, трябва да кажем, че европейското образование трябва да ползва върховите постижения във всички области – и ОСР публикува резултатите в това отношение. Както в цяла Европа, така и в Естония се водат разговори за новите методи, техники на обучение, новите начини на учене и как можем да намерим връзката между най-новите научно-изследователски постижения и образованието. Как да свържем политиката и практиката и как да използваме възможностите на технологиите, включително и цифровите технологии. Трябва да сме готови да използваме всички възможни решения, да реформираме учебната система – и това е непрекъснато стоящо пред нас предизвикателство. Непрекъснатите реформи. Хората трябва да виждат, че нашите усилия дават резултат и че се учим от опита си. За всичко това са необходими и допълнителни средства, разбира се. Необходимо е да се осигурят еднакви възможности – за всички, включително и в, висшето образование, да може учещите се да осъществяват своя потенциал, включително и чрез учене през целия живот. Значи, искаме приобщаваща, демократична, конкурентоспособна Европа, в която хората работят и се учат цял живот. Модернизирането на образованието – ще бъде обект на разговори през 6 месеца на нашето председателство. Разбирам, че и вие обсъждате тази тема. В съвета ние ще се опрем на резултатите от вашите дебати по този въпрос. Променето на подхода към а, преподаването и към ученето модернизирането на образованието. Това са важни задачи. Комисията предлага модерни... мерки за модернизиране на образованието. На ниво съвет през ноември ще бъде обсъждан този въпрос. Очакваме участието на Европейския парламент, на социалните партньори, на всички заинтересовани страни за да може да работим в едни е, цялостни рамки, в които са включени всички. Много важна е връзката между образованието и светът на труда. Образованието трябва да отговаря на нуждите на учещите се, на техните способности, но също така и на потребностите на пазара на труда. За тази цел са ни необходими по-добри данни, повече информация за уменията на учещите се, за техните нужди. И за това а, а, има а, препоръки а, за по-добро събиране на данни. Защото за взимане на политически решения е необходимо да се опрем на достатъчно познаване на реалността. По Европас нашите малтински колеги също е, свършиха чудесна работа. Значителен напредък бе отбелязан, обаче преговорите на ниво съвет все още не са приключили. Напълно споделям е, вашето мнение, че Европас е, не отговаря вече на днешните нужди не отговаря на промените в пазара на труда, в образованието и подготовката. Следователно Европас трябва да бъде модернизиран и да влезе в цифровата ера. Ние сме решени да направим всичко, което е по силите ни за постигането на тази цел, за да постигнем споразумение в съвета, колкото може по-бързо, за да може да започнем преговори с вас още по време на нашето председателство. Искам да благодаря на господин Малинов и господин Ман от Комитета на позаетостта и на докладчиците в Сянка за тяхният значителен принос в работата. Очакваме да работим заедно по, този, по това важно досие. И вече вчера се застоя първата ни среща. Сега по отношение на младеща решени сме да провеждаме така енергична политика в полза на младеща на европейско равнище. Първите закони в това отношение бяха прети през 1936 година в Естония. И от, след като получихме отново независимостта си, приехме други такива закони през 90-те години на миналия век. Надявам се да работим с другите страни членки, за да имат резултат нашите общи европейски условия. Чрез различните а, политически решения младеща заема все по-важно място в дневния ред на Европейския съюз. А, съществува промяна на парадигмата и необходим е нов свеж поглед към бъдещето на младеща в Европа. Знаете, че започнаха разговори за нова младежка стратегия за периода след 2018 година. За нас най-важно е как можем а, да ви подкрепим, да ви помогнем по най-ефикасен начин в тези преговори. Затова ние сме е, решени заедно с а, другите наши партньори от България и от Австрия, а, да работим за разработването на следващата а, младежка стратегия през хестия цикъл на структурния диалог, наречен, наречен Младеща в Европа. Какво следва? Следващия цикъл очакваме да подобри и усъвършенства процесът на диалог между младите хора и политиците. Необходимо е интелигентен подход в работата с младежта. Ние сме горди, че въвеждаме новото понятие интелигентна младежка дейност. Използваме всички технологически развития в цифровото общество, използваме това, което вече съществува и това, което ще бъде на наше разположение в бъдеще. Принципът на тази интелигентна дейност за младеща е използване на възможностите на цифровото общество и участието на младите хора. това са предимствата на този подход пред традиционния подход. Ние сме твърдо решени да използваме всички възможности, които цифровизацията предлага. Същевременно съзнаваме, че бързата промяна в новите технологии – а, създава и проблеми. Трябва значи, да се намери равновесието между предимствата и рисковете, които развитие на тази технология носи. И наш трет приоритет, един от кръгълните, кръглен камък на нашата европейската политика, това е а, доброволчеството. Целта е да се пропагандират общите европейски ценности и младите хора да получават умения, които да им дадат възможност активно да участват в пазара на труда. Това е една неодавнашна инициатива, която предлага нови области на дейност, нови подходи, които ще включат иновациите в младежките програми на европейско равнище. Инициативата е своевременна – много интересна. Ще започнем разговори за това какви са бъдещите възможности, какви ще, ще бъде, какво ще бъде бъдещето на доброволчеството, в какви форми ще се проявява то. Като председателство аз знам много добре как, приоритетът на тази законодателна инициатива и сме твърдо решени да работим по нея, да я доведем до успешен край. И очакваме участието на Европейския парламент и на Европейският корпус солидарност. Надявам се, че с обща решимост и с ваша подкрепа ще успеем в тази работа. Очаквам с интерес нашите общи дебати и искам да ви поканя всички в Естония на различни прояви и особено на младежката конференция в Талин от 23 до 26 октомври, когато ще обсъдим бъдещето на политиката за младеща. А също така на конференцията по на образованието на 19 и 20 септември точно по темите, които обсъждате тук. Това са съвременните подходи към образованието на младите. Благодаря. Председателката, благодаря ви за изложението. Сега преминаваме към частта от естонското председателство, свързана с политиката в областта на културата. Господин министър Сар, имате думата. Tere päevast! Uh, Добро утро. На естонски. Уважаеми членове на Комисията по културата, уважаеми колеги, скъпи приятели, най-напред искам да се възползвам от тази възможност и да благодаря на Силвия, на Мария, Тереза, на Георги, на Станислав, и на Яна за отличните дискусии, които проведохме по време на посещението ви в Талин. Колегата ми Майлис вече спомена този факт. Ние всички се измокрихме до кости, присъствайки на фестивала за песни и танци за деца и младежи. Надявам се, че сте се насладили на посещението си в е, Естония. Пеенето и танцуването не е само съществена част от е, естонската култура и история, но е свързана с е, вярата в свободата, мирното добросъседско сътрудничество и съвместно съществуване и борбата за независимост при нас днес е известна като революцията на песните. Днес Естония е процъфтяваща европейска държава, пълноправен член на европейското семейство и за първ път председателства съвета. Но няма съмнение, че без духа на солидарност, на помощ, на насоки и на сътрудничество от страна на останалите европейски държави, Естония нямаше да може да се развие толкова добре и нямаше така добре да възстанови а, своята независимост а, и а, бързо да изгради съвременната си държава. Само няколко седмици преди възстановяването на независимостта ни през лятото на 1991 година, Европа се отвори за мен. Тогава един голям приятел на балтинските държави, датския външен министр и тогава председател на европейските либерали Уф Елеман Йенсен ми даде възможност да уча в Дания, в Борнхол, красив датски остров, а все още поддържам контакти с семейство Хансен, където бях отседнал. Те ми помогнаха не само да говорим красивия датски язик, но тогава а, осъзнаха и какви са европейските ценности. И а, този опит в Дания а, ми а, беше изключително полезен а, и аз зная сега какъв е смисъл по-добре на свободата, равенството и братството. Аз съм изключително горд докъде е стигнала Естония днес и за мен е чест да представя пред Европейския парламент плановете на Естония по време на председателството. Цифрова Европа е една от основните цели на председателството на Съюза. Ние сме известни като е, електронна Естония. Съгласно индекса за цифрова економика в общество 2017 година, Естония е водеща в това отношение. Ние имаме много слабо населени селски райони и цифровата система позволява да се улесни живота. Освен това, естонците са доста интровертни и не обичат да стоят близо едни до други на дълги опашки. За мен е пред електронна Естония означава не само възможностите на съвременната технология, но това е за мен означава и Европа. Електронна Естония означава една много европейска Естония. Съгласно последните проучвания, 77% от естонците подкрепят членството ни в Европейския съюз, тъй като ние вярваме, че Европа, която е единна, може да работи заедно и може да гарантира повече просперитет, сигурност и по-добри възможности за гражданите. Ние искаме да инвестираме в Европейския съюз всеки ден заедно с вас. Както казах, вече цифрова Европа е един от основните ни приоритети и това е свързано и с културата за да се постигне споразумение за медийната рамка за Европа за 21 век, е необходимо да се приеме директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Така ще се гарантира по-добър достъп на европейските граждани до културата чрез цифровите възможности, които се създават. Доста работа вече е свършена до сега. Искам да благодаря на вашата комисия и най-вече на съдокладчиците госпожа Верхоен и госпожа Каме Реверт. Искам да поздравя и Малта за общия подход, който беше прият по тази директива през май. Ние всички сме наясно, че Европа се нуждае от регламентиране на аудиовизуалните медийни услуги в най-скоро време. Важно е новите услуги да не се застрашават от твърде строги норми. За да може да функционира добре единният цифров пазар, трябва да се създаде благоприятна среда за развитието на услуги, свързани с предлагането на съдържание. Всичко това е в наш интерес. Затова е толкова важно да се запази баланса между конкурентоспособността и закрилата на потребителите. Важно е да защитим общите ни ценности, да създадем една по-безопасна среда за потребителите, особено за децата, и да не се допускат онези, които а, насочват пропагандата а, към а, създаване на чувство за омраза. Общата ни цел е ясно в насърчаването на аудиовизуалните европейски творби, също за да могат да бъдат приобщени в по-голяма степен и хората с увреждания, да се гарантира закрила на потребителите в по-голяма степен, независимост на националните регулаторни рамки. Обедени сме, че имаме обща основа, на която да стъпим, за да се приеме този важен регламент за Европа. Уважаеми депутати, причината, по която цифрова Европа е един от основните приоритети на естонското председателство е, че ние вярваме, че Европейския съюз е, трябва да гарантира е, ползите от е, техническия напредък за всички граждани и бизнеса. Цифрите, цифровите технологии промениха живота ни. Културата не прави изключение. Хората, които а, създават културно съдържание, а, също а, за тях е важно да осъществяват и цифров контакт с културните институции, използвайки интернет. Културните институции а, така имат възможност да достигнат а, до по-широки аудитории по по-ефикасен начин, иначе а, те ще загубят смисъл за обществото, за местните общности, за източници на финансиране, което ще се отрази негативно върху техните творчески амбиции и постигането на отлични резултати. За да можем да продължим напред, ние искаме да се обърне по-сериозно внимание на най-високо равнище на достъпа до култура чрез цифрови средства. След съвместното съобщение на комисията на ЕСВД, Европейския стратегически подход е, е изразен от групата за приятели на председателството. Беше изготвен доклад. Искам да благодаря на съдокладчиците госпожа Коста от Култ и господин Брок от Афет за ценния им принос. Ние считаме, че обединяването на силите с трети страни за културно сътрудничество е от особена важност особено за държава като Естония. По време на председателството ни ние ще продължим да прилагаме европейския стратегически подход в областта на културата и в отношенията с други страни. Ние също искаме да се обърне по-сериозно внимание на противодействието на незаконната търговия с културни стоки. Говоряки за културното наследство, ние се радваме, че след споразумение между съвета и парламента вече започнаха подготовките за Европейската година на културното наследство 2018. Това е важна инициатива, която повишава осведомеността за европейската история и ценности, укрепва европейската идентичност, както и подчертава какви са възможностите, които се създават от културното ни наследство и какви са предизвикателствата под него, като например цифровата промяна, ефекта върху околната среда, също натиска, който се оказва върху а, местата където се намира това културно наследство. наследство. В разговорите по политиката на спорта ние искаме да обърнем внимание на ролята на треньорите. Ако искаме да имаме физически по-активни, по-здрави, по-защитени европейски, които приветстват разнообразието и принципа на честната игра, както в спорта, така и в обществото, тогава трябва да обърне внимание на треньорите. Те са едни от ключовите фактори, за да постигнем поставените цели. Треньор означава много в спорта. Често неговата роля е много по-важна, отколкото си я представяме. Те позволяват да се спазват нормите на фейерплей, самоуважението, както уважаването на членовете на екипа, самодисциплина, спортни умения. Всичко това са неща, които остават за цял живот. Треньорите могат да допринасят ежедневно за добруването на обществото. По-широко погледнато, социалната роля на треньорите може да е дори още по-важна, отколкото специфичната им спортна роля. И ние трябва да видим как можем да разгърнем техния потенциал в обществото в повече области, отколкото спорта. Говорейки за честната игра, като се имат предвид неодавнашните а, допингови скандали. Ние искаме да обърнем а, повече внимание а, и на ефективната работа за предотвратяване на допинга. Ние а, ще продължим дискусиите. Като председателство а, ние много внимателно ще допринесем за тези разговори. И отново и тук треньорите имат да играят изключително важна роля скъпи сънародници, уважаеми колеги. Това е първото председателство на съвета на Европейския съюз на моята страна е, и за мен е чест и удоволствие, че можах да представя нашите приоритети. Очаквам да си сътрудничим добре. Надявам се, че ще можете да посетите Естония. Някои от вас вече го направиха. Ние планираме няколко интересни конференции и други прояви свързани а, с културното наследство, а, филмовото наследство, архитектурата и спорта. И в заключение, за да разберете по-добре Естония, а, искам да припомня, че една картина показва много повече, отколкото това, което можете да кажете с хиляди думи. Затова искам да ви поканя на откриването на изложба на третия етаж на парламента в 1 часа днес след обед. Това е изложба, която се организира съвместно с службата на Европейския парламент за художествени творби и ще бъдат представени и някои от творбите, които са част от колекцията на парламента. През 2018 ние ще отбележим стотната годишнина на Република Естония. Предвидени са повече от 150 прояви в над 30 държави през 2017-2018 година. Ще бъде представена естонската култура, наука, информационно общество и бизнес. Надявам се, че ще можете да се насладите на някои от тези прояви. Много от тях ще се проведят в Брюксел. Благодаря ви много за вниманието. Председателката Сърдечно ви благодаря. Благодаря и на вас, господин министър Сар, за много отстойното представяне на председателството ви. Имах удоволствието да изслушам представяне на приоритетите на естонското председателство и по време на заседанието на съвета на председатели на парламентарни комисии. Много дълъг бе списъкът от приоритетите ви. На това заседание на шега казах, че като погледне човек колко е дълъг списъка с приоритетите ви, може да остане с впечатлението, че съветът се председателства не по за 6 месеца, а поне по за 2 години. Но от името на Комисията по култура Нека още от сега ви пожелая всичко най-добро. Уверена съм, че ще си взаимодействаме добре. Мога да ви уверя в нашата воля за едно такова добро сътрудничество в дух на дружба и колегиалност. Пристъпваме към разискванията. Първо ще дам думата на координаторите ни след което ще има кръг от отговори. По-нататък ще има възможност за въпроси от страна на всички останали колеги. Сабина Верхаен, координатор на групата на НП. Госпожо министър, господин министър, благодаря ви, че днес ни отделихте от времето си, за да ни представите приоритетите си. Много интересен бе прегледът, който направихте на една много широка област. Както каза вече Петра Камереверт, много амбициозни цели сте си поставили, включително и в рамките на нашия ресор, културата. Много амбициозни са целите ви като се има предвид, че работата тук, например, започва едва през септември. Има два момента, върху които бих искала да се спра. Госпожо министър Репс, първо, програмата Еразъм Плюс. Еразъм Плюс е програма, която се реализира в много разнородни области, като професионалното образование и обучение, средното образование, както и висшето образование. Във всички тези области тази програма дава възможност за обмен. Тя е важен инструмент по отношение на младежите, но страда от структурен недостатък, а именно недостиг на финансиране. Не сме в състояние да финансираме ред дейности, не защото не са формулирани добре проектите или не отговарят на условията, а защото просто нямаме средства. До сега, по време на всички разговори, водени с съвета, включително и за бюджета, съветът е отказвал да ни предостави необходимите средства. Това Важи въжи и за програмата Европа за гражданите. За настоящия период е предвидено известно увеличаване на наличните бюджети, но и тази сума не е достатъчна. Каква е вашата принципна нагласа по отношение на тази програма? какво смятате да направите, за да може да се повиши финансирането на програмата в бъдеще? Предвиждате ли някои корекции по програмите, които се реализират в момента? Успехът на една програма зависи и от това доколко добрите проекти, внесени по нея, имат шанс изобщо да бъдат финансирани. Тези проекти могат да дадат възможност за чудесни преживявания, за чудесен опит, но могат да доведат и до обезверяване на изпълняващите ги. Вторият ми въпрос е за Европейския корпус за солидарност. Става дума за един нов инструмент, но какви са всъщност нововъведенията? предстои да се отклони финансиране от Европейската служба за солидарност, за да бъде финансиран този корпус. Какво всъщност е новото в него? Какви изначални промени ще има в бъдеще? Какви са според вас възможностите по линия на Европейския корпус за солидарност да се предприемат действия, които не можаха да бъдат предприяти по програмата за солидарност? Поне аз смятам, че в момента не е ясно в какво е допълнителната полза от този инструмент, като че ли просто се сменя името на нещо вече познато. Благодаря на Сабина Ферхайен, Силвия Коста, координатор на социалистите и демократите. Благодаря. Много се радвам, че успях да ви видя и в Талин. Много се радвам, че госпожа министър Репс и господин министър Сар днес са сред нас. За първи път, както казахте, Естония ще председателства Европейския съюз. Има връзка между нашите и вашите интереси. Радвам се, че заявихте, че по време на председателството си ще поставите акцента върху някои въпроси, които са част и от нашата програма и които са много важни за нас, като новаторството в образованието и цифровия преход, включително и в областта на културата. Става дума за две области в случая, които са специфични за вашата страна. Естония може да послужи като модел в областта на работата с електронна информация. Много е интересна и връзката между технологиите и хуманитарните науки във вашата страна. Университетът в Тали, например, е включил философията във всичките си учебни програми. Едновременно с това се използват и технологиите, за да се възстанови един комплекс от културни паметници в Естония – така показвате, че установявате връзка между информационните технологии и културата. Нещо, което е важно и за нас. Ще се спра върху три момента. Започвате преговори за периода до 2020 година. Много е важно тези преговори да започнат добре. Можете да разчитате на нашата подкреп. Първо, Искаме да се постави ударението върху съвременяването на образованието в Европа. Изтъкнахте това в изложенията си. По този въпрос трябва да се спрем върху новите предизвикателства, пред които ни поставят технологиите, както и върху социални предизвикателства, като например миграцията. Няколко думи за програмата Еразъм. През месец септември предстои да излезем с резолюция за тази програма. Много е важно парламентът да застане на силна позиция. Надяваме се средствата по Еразъм да бъдат отвоени през 2020 година. Ако вашето правителство ни подкрепи, ще можем да реализираме напредък. Същото въжи и за програмата Творческа Европа. Тя страда от недостиг на финансиране. Настояваме за значително увеличаване на ресурсите по тази програма от 2018 година нататък. Европейският корпус за солидарност. Аз съм докладчик сянка по тази тема. Според мен Идеята е много интересна с оглед на гражданството на Европейския съюз. Загрижени сме обаче не само заради предвидения бюджет, но и във връзка с естеството на инициативата. Според мен има известно объркване смесва се схемата за доброволчески труд и отделните индивиди извършващи доброволчески труд, които могат да се впишат в корпуса за солидарност. Предстои Европейската година на културното наследство. Подкрепяте също така и програмата за мобилност за млади творци – ще й бъде поставено началото по време на Европейската година на културното наследство. Тук в нашата комисия, и с това ще приключа, е важно културата да е по-достъпна. Не бива едновременно с това да бъдат дискриминирани творците. Трябва да възродим културата, за това трябва да се спазват и правата върху интелектуалната собственост в рамките на цифровите платформи. Яна Тун от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изложението, госпожо министър и господин министър. Тъй като също съм от Естония, в случая се създава конфликт на интереси. Освен това, 50% от депутатите от Естония са от определена политическа група, която има своите възгледи по определени въпроси. Ще избегна да прекалено критичните въпроси, въпреки че бих могла да ви задам няколко такива. Комисията по култура тук се разглежда като един орган, в който има консенсус, но в момента има противоречия по една директива. Uh, Надявам се, че ще постигнете компромис по време на тристранните разговори. Мисля, че по-малките държави по-ефикасно работят по намирането на компромиси. Това показва поне историята. Някои от тези държави нямаше да просъществуват в историята, ако не бяха постигали компромиси. Пожелавам ви да постигнете такъв компромис. Напълно приемам вашите приоритети. Няма да повтарям казаното от колегите за финансирането на Корпуса за солидарност, за Еразъм Плюс и по други теми. Няма да задавам конкретни въпроси. Наистина се надявам, че Естония ще се справи добре. Ние сме в състояние да го направим. Благодаря, Яна. Хелга Трилпел от името на групата на Зелените. Благодаря. Вярно е, че Комисията по култура, дори да имаме много ясни представи за това какво искаме да постигнем във връзка с повече финансиране на Еразъм Плюс и Европа за гражданите, сме изправени пред въпроса за авторските права, за това как да се справим с цифровата революция, и едновременно с това да гарантираме справедливо възнаграждение за авторите и творците. Те са в основата на създаването на допълнителна културна стойност. Това е основният въпрос, пред който са изправени както нашата комисия, така и целият Европейски парламент. Ще трябва и вие да работите по него. По въпроса за директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Много разногласия имаше по тази директива. Онова, което направихме за тази директива, по тази директива, извинете, доведе до сравнение между Европейския съюз и Съветския съюз. Абсолютно неоснователни, според мен, сравнения. Европейският съюз е демократична структура. Разбира се, тя се нуждае от демократизиране и реформиране, но нямаме никакви основания да сравняваме Европейския съюз с Съветския съюз. Съветският съюз бе тоталитарна система. Не мисля, че Европейският съюз е тоталитарна система. По Нещо, което вече казах. Съгласна съм с онези колеги, които настояват за по-висок бюджет за Еразъм Плюс, Творческа Европа и Европа за гражданите. Онова, което правим по тези програми, успехът постигнат по тях, може би се разглеждат като така наречените меки постижения, но те са изключително важни за създаването на чувство за принадлежност към Европейския съюз можем наистина да се гордеем с тези програми, Комисията по култура е напълно наясно с това какво може да се постигне по тях. Изключително е важно да продължим работа по тях и през идните години и дори още повече да ги популяризираме сред гражданите. Това ме отвежда към Европейския корпус за солидарност, към въпроса за това дали този инструмент е добър, дали наистина се нуждаем от него и как да го отграничим от вече съществуващи инструменти. На мен лично много ми се харесва идеята за този корпус. Политическите аргументи за учредяването му са да се популяризират сред младите хора възможностите да работят по проекти за солидарност в Европейския съюз. Наистина се нуждаем от нещо такова. Така ще дадем повече възможности на младежите, ще покажем, че в Европейския съюз нещата се свеждат не само до конкуренция, но и до солидарност. Оказахме много силен натиск върху комисията, така че тя в крайна сметка излезе с предложение. Ще отклони средства от Еразъм Плюс, които са заделени за Европейската служба за доброволчество. Това бе много ясното предложение на комисията. Мисля, че то до голяма степен се дължеше на натиска от наша страна, на това, че комисията по култура ясно заяви, че не искаме да се отклоняват средства от една програма, за да се финансира друга. Настояхме за повече финансиране за Еразъм Плюс. Има и много силни аргументи за създаването на новия инструмент, на корпуса. В немалко държави членки, обаче включително и в моята родна страна, думичката корпус не се възприема особено положително, тъй като се свързва с военното дело. Затова бих предложила по-различно наименование. Не предлагам да се променя принципно идеята, но нека намерим едно по-различно наименование, което повече да ни доближи до хората и да се възприема по-положително. По въпроса за цифровия единен пазар. Казахте, че трябва да работим за преход към цифрови технологии. Да, наистина, свидетели сме на цифрова революция, на промяна в нагласите по отношение на технологиите. Днес след гласуването по този пакет, мисля, че можем да кажем, че има добри основания за установяването на единен цифров пазар, за премахването на бариерите на пазар, но трябва да има и система за финансиране и предварително финансиране на дружествата. Докато не установим нова такава система, не би трябвало да преустановяваме настоящия модел, който се основава на ексклюзивни права и на финансиране на териториален принцип докато не намерим една нова система, която да гарантира културното многообразие, не бива да премахваме старата. Председателката благодаря. Още един колега иска да се изкаже. Колега, който не е координатор, мисля, че можем да му дадем думата, след което ще има кръг от отговори. Още трима колеги всъщност ще се изкажат. Господин Шапфлин. Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да кажа добре дошли на двамата министри и да благодаря за интересната програма, която те ни представиха, която аз лично много харесвам. Нека се върнем към нещо, което казахте още в самото начало на извънредно интересното си изложение. Говорихте за върховото постижение в образованието. Че образованието е, така да се каже, на начало на развитието на Европа. А, от това зависи как Европа ще се възпроизвежда. И образованието на младите е извънредно важно. Искам да ви обърна внимание към бързо променящи се демографски баланс в Европа. В следствие на това броя на хората над 65 годишна възраст се увеличава и цифровете, напредъка в цифровата област изглежда е е свързано с това. Говори се, че хората ще почнат да живеят на над 100 години. Може би в бъдеще 120-130 години. В такъв случай старото, по-старото поколение трябва да преживее някаква сериозна промяна, как ще функционира ученето през цял живот. Защото трябва по-младите да участват активно в образованието на по-старите, над 65 годишна възраст. Още през 80-те години хората вече над 40 години, говоря за Запада, може би в комунистическия свят нещата са били малко по-назад, но вече в 80-те години, онези на 40 и повече години, вече имаха известни познания за цифровия свят. А днес и младите, и тинейджерите вече знаят много. Знам това да поставим ударение върху образованието на младите е много важно, но през е, идните години ще се сблъскаме с проблем, както културен, така и политически проблем, който се е свързан с образованието на по-възрастните. Благодаря, Кристина Либацка. Благодаря. Благодаря за двете изложения, които чухме. Те бяха извънредно интересни. Бих искала да се спра на два въпроса. Трябва да кажа, че съм много доволна, че господин министърът на културата, господин Сар, спомена въпроса с търговията с произведения на изкуството. Това е вторият а, черен пазар в Европа. Този вид търговия, търговията с произведение на изкуствата е а, главен източник на а, доходи, включително незаконни доходи. И затова съм много доволна, че сред приоритетите на естонското председателство е и търговията с произведение на изкуството. Сега бих искала да кажа нещо във връзка с изложението на а, госпожа Репс. Благодаря ви много. Благодаря ви, че а, на, се спрахте на образованието и подготовката на младите. Но както и преждеговорившият, много отдавна говорим за а, образованието в училищата. Но в този случай ние знаем за какво става дума? Къде се става образованието? До днес хората се образоват не само в училищата. Вече говорим за една много по-широка образователна сфера. и затова трябва да променим подхода си. И наред с това, необходимо е да се опрем на новите технологии – които революционират, революционизират ролята на учителя. Как да помогнем на учителите в тази тяхна нова, трудна роля. Абсолютно необходимо е те да получат нашата подкрепа. Това е единственият начин, по който можем успешно да се справим с тези промени. И последно, което искам да кажа. То е следното. Често говорим, за цифровата революция, на която сме свидетели. Нямаме избор. Необходимо е да дадем възможност на хората да освояват информация през целия си живот. Това, което наричаме учене през целия живот. Нещо, което е абсолютно необходимо в, светлината на цифровата революция. Радвам се, че ще имаме възможност да работим заедно и се надявам, че естонското председателство, естонското, а, естонската демокрация ще ни предложи много нови интересни идеи. Господин Шал. Благодаря, госпожо председател. А, искам да кажа две неща във връзка с служението на госпожа министърката. Искам да ви поздравя за отличните резултати на 15 годишните. Вие сте трети в света по този показател, по литература и по природни науки. Надявам се, че ще споделите е, своя опит в тази област с други страни членки, за да можем и ние да подобрим нашата работа. А, ще е, се срещнем в Талин тази есен за разговори. Вероятно, вие трябва да чуете какво мислят младежите за, младежкият, за Европейският корпус за солидарност. Трябва да се слушате в това, което те казват, защото младите имат богат опит в доброволчески си служби в Европа. Те се включват в някои великолепни програми. И аз лично съм наблюдавала тяхната работа, програми, в които съм участвала и аз. Младежките дни трябва да се възползват от този натрупен опит. Защото младите очакват да не забравяме доброволчеството в Европа. В никакъв случай да не правим предложения, които могат да му навредят. Трябва да се опитваме да усъвършенстваме съществуващия механизъм и да внимаваме много да не му вредим. Тоест, нека запазим а, тази чудесна черта на европейската а, младеж. Сега вие сте в, на етап, подготовка на проекти за европейското културно наследство. Това ще даде възможност на страните членки да изтъкнат качествата на собственото си културно наследство. Необходимо е подготовката да бъде колкото може по-ефикасна, защото разполагаме с много пари, около 8 милиона евро. Това не е никак много за две години, 18-19. И, и това е инициатива на Европейския парламент и тази инициатива ще даде голяма възможност на европейските страни в областта на културното наследство. Благодаря, председателката. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Нека и аз добавя нещо. Не веднъж бе упомената поканата ви за участие в голямата конференция за младеща, която организирате в Талин през месец октомври. Обърнали сте се с покана за участие и към нас. За съжаление, тази проява през месец октомври ще съвпадне с пленарната ни сесия в Страсбург. А пленарните сесии са нещо като свещените крави тук в Европейския парламент. Не можем да отсъстваме по време на пленарна сесия. Доста ни е трудно по време на пленарните си сесии да пътуваме другаде. Много от нашите колеги с удоволствие биха участвали в конференцията в Талин, тъй като тя е посветена на една много важна област. Ще бъде и много добра възможност с нас да установим контакт с младежите. За съжаление обаче се опасявам, че няма да имаме възможност да участваме, за което предварително ви моля за извинение. Проверяваме в момента възможностите за участие. Може да дадем поне възможност на представители на нашия секретарят да участват в конференцията, за да могат след това да ни докладват. Въпреки това, Разбира се, факта, че няма да участваме, ще е разочароващ за вас, но не можем да участваме, тъй като конференцията съвпада с пленарната ни сесия в Страсбург. Сега ще ви дам възможност да вземете отношение по многото въпроси и коментари. Кой от вас двамата иска да започне? Господин Сар или госпожа Репс? Както искате. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги, за коментарите и за въпросите. Най-напред трябва да кажа, че за мен беше голямо удоволствие да чуя, че вие подкрепяте приоритетите на нашето председателство на съвета. И уверен съм, че в идните месеци ще сътрудничим ще работим заедно във всички области. Очевидно, Еразъм Плюс, както вече бе споменато, една от основните философски програми, което дава възможност за обмена на опит, обмена на опит в Европа за младите, младите училищ, учители и образованието в цяла Европа печели от тази програма. И както вие посочихте, много важно е финансирането на Еразъм. Благодарим за позицията на Европейският парламент в подкрепа на програмата. Ние вярваме също както вас, че Еразъм е много ценна програма и очакваме всичките страни членки да споделят е, това разбиране, че е необходимо по-добро финансиране на програмата Еразъм. Както всички споменаха, това е особено важно. това, което госпожа Сабин каза още в самото начало, както и госпожа председателката в началото на заседанието посочи, как да намерим допълнително финансиране за разъм още сега. Как можем да подготвим също така по-амбициозни планове за следващия цикъл след 2020 година? Това е много важен въпрос. Той ще се обсъжда на няколко, по време на няколко председателства. И второ, особено важно е да запазим най-доброто от постигнатото до сега. И тук трябва да благодаря а, парламента. Всяка година, когато се обсъжда бюджета, парламентът а, подкрепя а, отпускането на средства за, фин, за финансиране на Еразъм. Ние ще направим всичко, което е по силите ни, като председателство, да намерим надежда надежна информация, надежни доводи да убедим всички ни членки в ползата от програмата. Колкото до корпуса за солидарност, и Силвия, и Яна го споменаха, също и Хелга. И на вчерашните ни разговори се обсъди този въпрос – Ясно е, че от гледна точка на комисията и съвета, а очевидно и по ваше мнение, не искаме да подемаме нова инициатива за сметка на старата. Европейското доброволчество се нуждае от съвършенстване. Ние искаме то да направи още една крачка напред. И се надяваме, че ще постигнем задоволителен компромис по въпроса на финансирането на доброволческите дейности. И така, че то да допринася още повече. Знаем, че тук възникват редица въпроси вие повдигнахте някои от тези въпроси и ще се опитаме да намерим компромис с, страните членки, защото мненията на страните членки са доста различни. Но ще се опитаме да работим заедно. Същото се отнася и до Европас. И там а, трябва да помислим какво още може да се направи, за да бъде подобрена тази програма. Какво е новото? Добър въпрос. Трябва да се опитаме да установим това от разговорите си с младите и на младежката конференция в Талин и на другите си срещи с младежите. И когато се срещаме с тях, те ясно посочват именно това. Чухме го и в Талин от младите. Те много ясно знаят какво искат. Просто ние трябва да намерим начини, трябва да намерим инструменти в политическите си решения, за да отговорим на техните искания. Колкото до ролята на Европейския парламент, той винаги е бил за младите. Винаги е подкрепил техните нужди. Подкрепям и благодаря това, което се каза за ученето през целия живот от Кристина, от Георги. Това е продължение на една дискусия, която започна в Талин. Ясно е, че положителните примери могат да бъдат използвани в обучението на различни поколения. Вече в Талин имахме подобна възможност, където младите споделят опита си с по-възрастните. През последните години в Естония младежи, някога дори ученици в първоначалното училище, участват в редовни програми в обществените библиотеки съвместно с представители на по-старото поколение и резултатите са много положителни. С бабите си работят, а пък те проявяват голям интерес и намират тези програми за полезни. В Естония много от услугите са достъпни по цифров път, чрез интернет. И затова много важно е по-възрастните да знаят как да го правят. Ще се опрем на съществуващият опит и ще видим как се върват нещата от тук нататък. Разбирам, че и тук ще имате подобна дискусия, но ние ще проведем такъв дебат в края на септември, през септември, в края на септември. Съжаляваме, че младежката конференция, конференцията за младеща съвпада с вашата пленарна сесия, но програмата ни е много сгъстена. Нямахме много голяма възможност за избор, Надявам се, че все пак ще бъде посетена конференцията и то особено от млади хора, включително и от тези, които участват в процеса на взимане на решения. Колкото до образова подготовката на учителите, И нашата работа, всички това е част от модернизирането на училищното образование, като използваме цифрови средства, за да могат учителите да ги използват в обучението, но ние искаме сега да те да бъдат не само ползватели на възможностите на интернет, но също така да се включат в програмиране и в други подобни дейности. Не всички учители биха могли да направят това, но някои от тях в много страни вече виждаме, че учителите а, не, само не само преподаватели, но и творци. И това е друга насока, в която работим, като използваме най-добрите практики, а, натрупани до сега. Благодаря. Много ви благодаря. Господин министър, имате думата. Dankeschön ма... С е, ваше позволение, сега ще говоря на език, е, който, между другите, е вдъхновил и а, режисьори, които са създали филми. Аз няма да споменавам е, този филм, той не е произведен в Европа и не би било подходящо да го рекламирам точно тук, но става дума за много известен филм. Благодаря ви за поставените въпроси, за коментарите, за обратната информация, която ни предоставихте. Изглежда има подкрепа а, за положителния конструктивен подход – Много от въпросите засегнаха въпроса за Европейската година на културното наследство. Колегите Либацка, Шодрова споменаха този въпрос. Годината на културното наследство за нас е много важен въпрос – и ние ще положим максимални усилия. Ще работим с комисията. И ще настояваме за финансиране сумата, която беше заделена се оказа много по-висока, отколкото предварително предвидената благодарение на усилията на Европейският парламент. Искам да ви благодаря за инициативата за обявяване на 2018 година за Европейска година на културното наследство. Аз а, а, говоря не само в качеството ми на член на, на а, съвета, а, а като министър на културата. Моментът, гледна точка на Естония, е изключително подходящ. Ние говорим за реформа в сферата на културата отдавна а, и този процес сега се улеснява и ускорява чрез организирането на Европейската година за културното наследство, както и, а, и а, заделянето на повече финансови средства за целта. Друга важна тема е свързана с авторското право. Знаете, че съветът не може да се намесва пряко в въпроси, свързани с авторското право, въпреки че ние следим този въпрос много отблизо. Колегата ми по въпросите на правосъдието се занимава с тези въпроси в моята страна, но и като министър на културата аз ще направя всичко, което е възможно, за да може творците да получават адекватно възнаграждение за своя труд. Предвид на наличните средства за цифровия сектор, Ние знаем, че ако се създадат прекалено а, много а, пречки, няма да може да бъде използван пълния потенциал на а, цифровите технологии. Но ние ще направим всичко, за да не се стигне до там. Планът на Естония е да се постигне общо становище на съвета до края на нашето председателство. Творческа Европа. Съзнавам, че тази програма няма достатъчно финансови ресурси. Предвижда се средносрочен преглед на тази програма. И за да започне подготовката на новата програма за аудиовизуалния и културния сектор за следващия програмен период. Се надявам, че по време на председателството ни ще можем да обсъдим с вас някои от предварителните резултати от този средносрочен преглед. Незаконната търговия с произведения на изкуството е изключително наболяла тема, защото става дума за огромни финансови средства. Съгласно някои съобщения, наред с трафика на хора и на други забранени стоки, това е огромен източник за финансиране на терористични групировки. И въпросът не опира само до това, че се изгубват произведения на изкуството, след това се появяват отново, но всъщност много тези произведения се унищожават. ние успяхме да задържим, например, на естонската граждан, граница един предмет от Украина и да върнем на Украина този предмет. Но той беше значително увреден. Очакваме предложенията на Европейската комисия в тази насока. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги трябва, разбира се, да бъде обсъдена Както споменах в встъпителното ми изказване, аз съм оптимист за това, че ще можем да постигнем споразумение по този въпрос. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Трупел. А именно, трябва да помислим за мотивиране, на създаването на европейско съдържание. В Естония имаме а, една поговорка, а именно не плюйте в кладеница преди да сте а, изградили нов. Знаем, че директивата в сегашния вид не отговаря на сегашните ни нужди. Тя трябва да обхване и новите технологии, които се появяват. Напълно по наше силие да постигнем съгласие по нова, добре функционираща директива, която да отговаря на потребностите на потребителите. като се обърне особено внимание на закрила на децата. Радвам се, че държавите членки, както стана ясно от вашите коментари, както и Европейският парламент, имат различни мнения по този въпрос който е доста нюансиран, има доста детайли по него и се търси общ подход в съсед... съвета. Такъв общ подход беше изработен през месец май. Вчера имаше тристранна среща и изглежда, че вече имаме достатъчни общи допирни точки, които ще ни позволят да постигнем споразумение, което е толкова необходимо. Председателката, много ви благодаря. Уважаема госпожо министър, скъпа Малис, уважаеми господин министър, скъпи Индрек, за възможността да обсъдим днес с вас приоритетите на естонското председателство. Мисля, че Дебатите тази сутрин бяха много ползотворни. Уверена съм, че през едните 6 месеца, както и в последващия период, ще си взаимодействаме добре. Днешната ни среща не бе последната. Пожелавам на Естония по време на първото и председателство на Европейския съюз всичко най-добро. Пожелавам ви да успеете да реализирате всички цели, които сте си поставили до края на тази година. Можете да разчитате на нашата подкрепа и на сътрудничество от наша страна. Благодаря ви, че днес приехте поканата ни.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 Моля онези, които трябва да напуснат залата, да го направят безшумно и бързо. We want to continue our work. Искаме да продължим работа. So, ich versuch's nochmal. Още веднъж ще опитам. Имаме още една точка в дневния си ред за днес сутринта. преразглеждането на директивата за, на регламента, извинете, за Европейската гражданска инициатива. Комисията по култура следва да излезе със становище по въпроса. Водеща комисия е Комисията по конституционни въпроси. Докладчикът ни по становище е господин Джамбаски. Крайният срок за внасяне на изменения е 13 юли 16 часа. Гласуването в Комисията по култура ще се проведе на 9 ноември. Това е във всяко едно отношение една историческа дата. Сега ще дам думата на господин Джамбаски, за да ни представи становището си. Имате около 5 минути. След това, по обичайната процедура, първо ще имат думата координаторите и след това, който иска да се изкаже. Господин Джамбаски. Госпожо председател, уважаеми колеги, Европейската гражданска инициатива е заложена от Лисабонския договор като иновационен инструмент – който да насърчи директната демокрация на международно ниво в рамките на Европейския съюз. Принципът на инициативата е да даде възможност на гражданите на страните членове да имат индиректна законодателна инициатива. Начинът по който механизмът работи е изключително сложен и опитът показва, че има нужда от видима и значителна реформа. Правото на гражданска инициатива е посочено в член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз. На нивото на вторично законодателство процедурите и условията за гражданската инициатива са определени в регламент, прият от Европейския парламент и съвета на 16 февруари 2011 година. Регламент относно гражданската инициатива. Регламент на Европейския съюз номер 211 от 2011 година, консолидирана версия от 28.7.2015. Именно това е регламентът, който според мен трябва да бъде променен основно, за да може Европейската гражданска инициатива да заработи и да бъде полезна. Основните пречки пред това Европейската гражданска инициатива да е полезен и работещ механизъм са свързани с административната тежест, с която организаторите трябва да се справят. За да е успешна една гражданска инициатива, е нужно първо да се събере граждански комитет, съставен от членове на поне 7 държави и членове на Европейския съюз, който в рамките на 12 месеца да събере 1 милион подписа от граждани на поне една четвърт от държавите членове на Европейския съюз. Също така Съществува изискване за минимален брой подписи във всяка една държава, от която те биват събирани. Принципът на определене е следният. Броят на европейските представители от тази държава умножен по 750. След като комисията одобри регистрацията на дадена инициатива, вече може да започне и процесът по събиране на подписи, както физически, така и по електронен път. Дори в съвременният глобализиран свят, в който имаме достъп до контакт и информация на много бързи стъпки, Подобна задача е трудна. Изискването за минимален брой държави членове е твърде голямо, за да може един граждански комитет, който разчита на собствено финансиране, да се организира достатъчно бързо и ефективно. Този проблем е още по-изострен с оглед на предстоящото излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. Смятам, че това е добър повод тази точка и тези принципи да бъдат преразгледани – Разбира се, това трябва да се случи в синхрон с намаляването на административната тежест върху организаторите на европейски граждански инициативи. За да покажа колко е неефективна гражданска инициатива, в сегашния се вид ще си позволя статистика. За първите три години от съществуването си общия брой на предложените инициативи е 51, като реалният брой е 46, 5 са били или оттеглени, или отхвърлени, а в последствие вкарани отново за регистрация в Европейската комисия – от, само, е, от тях само три са успели да бъдат успешни да отговорят на всички изисквания. Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право, водата е обществено право, е не стока, стоп на вивисекцията и един от нас. Комисията не е готова и изглежда не желая да предприеме конкретно законодателно действие, което е нейно задължение по смисъл на регламент 211, е, от 2011. Както вече споменах, когато споменах комисията, искам да сегне нещо друго, което съвсем не е маловажно – при настоящия начин на опериране на Европейската гражданска инициатива съществува явен конфликт на интереси. Според регламент 211 от 2011 ЕК трябва да изпълнява ролята на служба за информация и подкрепа, която да помага на организаторите на инициативите. В същото време комисията е и органът, който да определи дали определена гражданска инициатива е годна за регистрация, както дали в крайна сметка успешна след изтичането на срока за събиране на подкрепа. Конфликтът на интереси в случая е виден. Освен всички тези пречки, искам да обърна внимание на няколко проблематични части от настоящо законодателство, регулиращо механизма на Европейската гражданска инициатива. Господин Джамбаски, бихте ли говорил малко по-бавно, тъй като преводачите не се справят? На първо място сроковете са нереалистични. От момента на официалната регистрация в комисията започва да тече времето за събиране на подписи. Част от гражданските комитети не са готови в момента на одобрение, тъй като трябва да съгласуват усилия в 7 различни държави членки. И често сроковете на одобрение и събиране на лични данни са различни. Чисто географско и логистично изпитание да събират подписи в 7 различни места по едно и също време също е видим. На второ място искам да обърна внимание на интересно наблюдение. Според настоящо законодателство, хората, които подкрепят определена инициатива, трябва да бъдат на възрастта, позволена за гласуване на европейски избори 18 години. С оглед на бавната административна процедура, година събиране на подписи и още толкова за проверка, последващите процедури като отговор от комисията смятам, че е разумно възрастта да бъде снижена до 16 години. Това ще означава, че при евентуално приемане на законодателството, подадена инициатива хората подкрепили на 16, вече ще са пълнолетни и ще могат да се възползват правото си на демократичен избор. С оглед на всички тези проблеми, смятам, че предложението за становище Господин Джамбаски, може ли още веднъж да ви помоля да говорите малко по-бавно? Ще ви дам една минута повече. С оглед на тези проблеми, които очертах, смятам, че предложението за становище и съответно реформа е от изключителна важност за бъдещето на Европейската комисия. Очевидно, Очаквам да чуя мнението на колегите си и да работим заедно за постигане на полезна за европейските граждани реформа в рамките на механизма за европейска гражданска инициатива. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Äh, ich habe mich eben natürlich благодаря ви. Обърках се преди малко, като казах, че ще дам думата на координаторите. Разбира се, не са координаторите, а докладчиците в сянка. Те ще имат по около две минути. Господин Малинов. Благодаря. Какво съвпадение преди малко упоменах гражданските инициативи сега ще се спра върху тях в повече подробности. Тази инициатива бе голям провал, тъй като с нея в началото се свързваха много високи очаквания – Има ясни аргументи за въвеждането на този механизъм на гражданската инициатива. Тя насърчава, например, пряката демокрация на участието. Има и още един елемент в тази инициатива, който е от основно значение за функционирането на демократичния ред в Европейския съюз, а именно пряка възможност за гражданите да оказват въздействие върху програмата, която си е начертал Европейският съюз. Европейската гражданска инициатива, поне в началото, се смяташе за един много мощен инструмент. Мисля, че има много основателни аргументи за това тя да не е толкова лесно достъпна. В началото се опоменаваше, например, че гражданската инициатива може да е обект на злоупотреби от страна на профсъюзни организации, международни корпорации, трансгранични организации, които по-бързо могат да се организират. Смяташе се, че Европейската гражданска инициатива ще се използва прекалено често, че в кавички ще е прекалено успешна. Имаше основания за тези аргументи, но сега практиката показва, че е бил постигнат противоположният резултат. Много е трудно хората да се организират по тази инициатива. Много е лесно гражданските инициативи да бъдат отхвърлени или блокирани. Като че ли в началото наклонихме везните в обратната посока. Подкрепям принципно предложените промени. Инициативата трябва да е все по-лесна за ползване. В противен случай няма да сработи или няма да функционира така, както ни се искаше в началото приемам онова, което каза господин Джамбаски и ние сме добавили нещо към неговите предложения. В началото имаше опасение, че ще е прекалено лесен достъпът до тази инициатива, а сега виждаме, че нещата са се развили в абсолютно противоположната посока. Защо бе създадена тази инициатива? Тя бе създадена за да се справим с демократичния дефицит и да овластим гражданите. На времето смятахме, че ако прекалено лесно може да се ползва тази инициатива, то ще дадем възможност на популистите да наделеят. Мисля, че сега се правят правилните предложения, като например понижаване на минималната възраст за участие, намаляване на броя на държавите членки, от които трябва да са гражданите и други. Председателката. Благодаря. От името на госпожа Родригес, господин Асис. Е, е, е, искам преди всичко да благодаря на докладчика за неговият проект за становище. Процентът на гражданите, които имат положително отношение към Европейския съюз, се намали от 52% през 2007 на е някъде около 30% през 2013 година. тоест, Европейския съюз не отговаря на очакванията на своите граждани, защото те не участват в процеса на взимане на решения. А Европейския съюз има възможност да даде истински предимства на своите граждани трансграничното сътрудничество ще даде възможност на гражданите да участват в взимането на решения и в политиката на Европейският съюз. Също така, мисля, че гражданите а, ще приемат по-лесно трудните политически решения, ако те смятат, че са взети по прозрачен и справедлив начин. По този начин може да използваме потенциалът на подобна инициатива. Очевидно е, че в сегашния си вид тя не работи. Като имаме предвид броя на инициативите, които са регистрирани през последните години. Увеличава се броят на гражданите, които се интересуват от подобната инициатива обаче не имат възможност да предлагат нови альтернативни политики за проблемите, през които сме изправени. Тази инициатива трябва да даде възможност на гражданите да влияят върху взимането на политически решения. Не е достатъчно гражданите само да изразяват своите възгледи а, всеки пет години в едни избори. Необходимо е да се създаде пространство за публичен дебат в Европа, а, защото иначе няма да може да се противопоставим на националистическият дискурс. Необходимо е политиката да не се прави далеч а, от гражданите. Те трябва да бъде близко до тях, така както местната и регионална политика. Става дума а, за инструмент, който ще промени а, възгледите на гражданите върху а, това, което е представлява Европа. Новите предложения ще поправят слабостите на съществуващата инициатива, за да стане та така демократичният инструмент, който ние искаме по-достъпен, по-демократичен да бъде по-лесно създаването на граждански комитети, които да могат да представят предложения на комисията. Ревизията на сегашният ред ще преодолее пречките, които сега са пречки париери по пътя на демокрацията. Благодаря. Преминаваме към колегата Хименес. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Джамбаски за становището му. Благодаря и на господин Малинов за много интересните констатации. В становището се предлагам да се улесни процедурата. Това е много важно според мен. Мисля, че предложенията на докладчика са добри и основателни. Ще изляза с няколко коментара и предложения. Чудесно е според мен, че комисията се занимава с процедурите. Не разбирам в какво се състои конфликтът на интереси в комисията, за който говорихте. Член 13, параграф 5, минималния брой държави членки. Брексит ще окаже въздействие върху тази разпоредба, но настоящия регламент вече предвижда автоматичен механизъм за напасване на минималния брой държави. Мисля, че срокът от 18 месеца, който се предлага, е прекалено дълъг. Може би една година би била достатъчна. Ще изляза и с някои изменения и предложения за подобряване на стратегията за комуникация за тази инициатива. Подкрепям всякакви инициативи, които насърчават гражданството. Те трябва да бъдат по-видими в Европа, наред с други наши програми. Например, програмата, по която аз съм докладчик. Председателката, благодаря. Господин Шепфлин. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се като докладчик в Комисията по конституционни въпроси. Председателката, имате една минута. 60 или 90 секунди? Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на господин Джамбаски и на всички изказали се колеги. Основният проблем е, че член 11 оспорва монопола на комисията по отношение на инициативата. Там има една формулировка на английски invites the commission, която е спорна. Обърнали сме се към правната служба с молба за тълкуване. Съгласен съм, че регламента трябва да предвиди много по-лесна за ползване процедура. Споровете в гражданското общество Бунтът там са част от гражданството. Европейската гражданска инициатива не е инструмент нито на представителната, нито на пряката демокрация. Това е инструмент sui generis. Той вече съществува в Финландия и Латвия, където функционира доста добре. Комисията понякога е била против, понякога е била за, не застава на много ясна позиция, което се възприема понякога от комисарите като опасно. Господин Тимерманс наскоро започна обществени допити запитвания. Надявам се, че по моя доклад ще можем да гласуваме през ноември. При всички положения преди края на годината. Благодаря. Колегата Шойдрова, имате също една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за проектостановището, което обсъждаме днес. Процедурите трябва да се упростят. Това е предложението в становището. Действително, настоящите процедури са много сложни. Трябва да се съберат 1 милион подписа в 7 държави членки. Въпреки това, три инициативи са се увенчали с успех. Процедурата е много сложна в настоящия си вариант – резултатът от нея бе нулев, дори по-зле, дори бе отрицателен. Защо? Защото много хора поставят подписа си под някаква инициатива, очакват някакъв резултат, но не получават отговор. Не съм против крайното, радикалното упростяване – защото виждаме, че когато гражданите са мотивирани, могат да се организират. Принципно съм за упростяването, но съм против премахването на изискването за номер на лична карта или паспорт. Тук не съм съгласна с господин Джамбаски. Любопитно ми е да чуя какво мисли господин Шъпфли. Мисля, че е важно да можем да установим самоличността на онези, които са се подписали под някаква инициатива. Може да се намали броят на държавите членки. Съгласна съм и с това, че трябва да има по-дълъг срок за събиране на подписи. Въпросът е обаче какво точно да се промени, така че да се постигнат смислени резултати по тези инициативи. Благодаря, Силвия Коста. Благодаря. Съвсем накратко по един въпрос. един научно-изследователски институт във Франция излезе с доклад по тази тема. Много интересен доклад. Мисля, че е основателно становището на господин Джамбаски. През 2012 година имаше 16 инициативи. Виждаме, че нараства интересът към Европейската гражданска инициатива, но хората осъзнават и колко е сложна, колко е бюрократична процедурата. Бяха цитирани три граждански инициативи, нито една от които по-нататък не прерасна в законодателство. Можем да обмислим по-силна роля за Европейския парламент. Европейският парламент може да разясни как, каква е целта на гражданската инициатива, да окаже натиск върху Европейската комисия, за да установим диалог едни с други. В държави членки като моята, например, има възможности за законодателни инициативи сред гражданите. В такъв случай националните парламенти вземат окончателното решение, тъй като те имат законодателни правомощия. Благодаря. Комисията иска ли да се изкаже? Заповядайте. Благодаря ви. Нека припомним какви са целите на преразглеждането на този регламент. Важни са, тъй като те са и силно свързани с идеите в становището. Целта на преразглеждането е инициативата да е по-достъпна и по-лесна за ползване. Освен това, Друга цел е да се разгърне пълния и потенциал за насърчаване на дебатите сред гражданското общество и участието на гражданите. Мисля, че тези наши общи цели са до голяма степен в съзвучие с онова, което се предлага в становището. По въпроса за срока, Публикувахме пътна карта на 18 май. В момента текат обществени допитвания. Те започнаха в края на месец май и ще продължат до 16 август. Този процес е достъпен на всички езици на Съюза. Вече са внесени над 300 отговора в рамките на обществените допитвания. Както знаете, комисията възнамерява да излезе със своето предложение до края на годината. Работи се и по три проучвания. В момента те са на финален етап и също ще бъдат отчетени при изготвянето на предложението. А що се отнася до отделните предложения в становището, без претенции да изпреварваме решението на комисията, можем да кажем, че някои предложенията в становището се анализират подробно и в комисията, като административната тежест, процедурата по регистриране, сроковете и системите за събиране на подкрепа онлайн. Нека поясня нещо също така. Вече бе казано, че броят на държавите членки, минималният брой на държавите членки е определен не като конкретна цифра, а като пропорция, една четвърт от общия брой на държавите членки като междувременно бе взето предвид и присъединяването на Харватия. Минималната възраст от 16 години вече закрепена в някои държави членки. Става дума за минималната възраст за гласуване в, по време на европейските избори. Що се отнася до изискванията за данните, работим подробно по този въпрос. Той е предмет на едно от проучванията, по които работим. В проекто становището се упоменава, че има забавяния, но не знам дали те проистичат точно от това. А що се отнася до процеса на регистриране и ролята на комисията, която наистина се намесва на два пъти. Първо на етап регистриране и след това след приемането на инициативата, излизайки с отговор – то трябва да изясним, че първият етап, на който се намесва комисията, регистрацията, е доста по-различен от втория етап. На втори етап се определя правната допустимост. Т.е. дали предмета на инициативата спада към компетенциите на комисията. Благодаря и накрая господин Джамбаски. Председател, този път ще говоря по-късо и по-бавно. Благодаря на колегите за изразените становища на докладчите в Сянка също така. Очаквам се интерес споровете и разговорите по темата и се надявам на добър резултат. Благодаря. Много ви благодаря. Пожелавам на вас и на всички докладчици в Сянка много успешна работа в бъдеще. Пожелавам ви и успех по време на преговорите. Припомням ви, крайният срок за внасяне на измененията е 13 юли, 16 часа. Благодаря ви за днешното ни заседание тази сутрин. Нека ви припомня, още веднъж, че днес след обед ще заседаваме в друга зала. Затова моля, вземете си всички документи. Ще се видим в 15 часа в АСП 5G3. Ще разговаряме с господин комисар Ансип. Още една важна точка от дневния ни ред. Надявам се залата да е пълна. Пожелавам ви за сега приятна обедна почивка. Ще се видим след малко. Благодаря.